Това трябва да се прилага и за страните от Африка, Карибски Тихиокеански басейн и а, от, за Китай. Благодаря, госпожо Ройтова. Господин Миколашик има думата.